Получих 7 проекта за резолюция, които ще гласуваме след дискусията. Продължаваме с следващата точка от дневния ред. Масови гробове на безследно изчезналите лица от Аша в района на Орнити в окупираната част на Кипър. Бих искал да ви информирам, че закъсняваме. За това няма а, да има а, възможност за задаване на въпроси с синя карта, няма да има и процедура по привличане на вниманието, за да може да се впишем във времето и да приключим преди гласуването. Надявам се, че това не е проблем за вас. Сега нека да чуем. Господин ли е това? Благодаря ви. Въпросът за беседно изчезналите лица както за гръцката, така и за турската общност в Кипър представлява отворена рара за близките на изчезните лица, но също така е и сериозен проблем за разрешаването на проблема в Кипър. Комитетът за безследно изчезналите лица в Кипър играе съществена роля. Те успяха да намерят свидетели, които направиха възможно становяването на масовите гробове и по този начин близките на изчезналите научиха какво се случило с техните родственици. Не разбирам обаче защо девет държави членки са подписали декларацията за изчезналите лица. Смятам, че е крайно време да се сложи край на проблемите, свързани с тези престъпления. Господин Мариас, господин председател, драмата с изчезналите лица в Кипър ни травмира през последните години. През юли 1974 година турската армия завзе по незаконен начин голяма част от територията на остров Кипър. Голям брой лица бяха убити и погребани незаконно от турските власти. Когато обаче се, се намерят, бъдат установено местоположението на общи гробове от комитета за беседно изчезнали, както това се случи в Орнити, близо до село Аша, турските власти правят всичко възможно да прикрият фактите. Имаше и решение на Съда на, Европейски, на Европейския съд на човека, човека срещу Турция. Затова аз настоявам за приемането на тази резолюция, посветена на Кипър и също така да се обърнем с призив към турската власт и Съда прекъсва госпожа Викстрам. Госпожа Викстром, в гръцката трагедия Антигона на Софокъл, която е написана 432 година преди Христа, се описва съдбата на една жена. Темата е позната. Днес обаче има една нова трагедия на остров Кипър. Там, точно както Антигона, много роднини се опитват да разберат какво се е случило с близките им хора, тъй като те изчезнаха през 1974 година. Искам да призова за отваряне на масовите гробови гробове, за да има идентификация на жертвите и за да може роднините най-накрая да могат да оплачат своите близки и да ги пратят да почиват вечно. Господин Корало, благодаря ви. Близо 2000 души се водят за безследно изчезнали от 74-та година насам. И всички тези безследно изчезнали лица трябва да бъдат намерени, техните тленни останки трябва да бъдат намерени, за да се успокои страданието на близките им. Трябва да се сложи край на този проблем веднъж за винаги и да се разреши конфликта в Кипър. Въпросът за беседно изчезнените лица е обект на много важна работа от страна на асоциациите с безследно изчезнали лица, лица, но Европейски съюз също трябва да подпомогне тези усилия. Липсва обаче усилия и сътрудничество от страна на Турция. Затова трябва да се окаже натиск върху турските власти, за да се сложи, за да се разреши най-накрая веднъж за винаги този проблем. Господин Хаджиджорджио за минута и половина. Скъпи колеги, от десетки години насам голям брой кипърски граждани от турската общност полагат усилия за да установят самоличността на тлените останки на беседно изчезнали лица в Кипър. И тяхната работа показва какво е съществото на нашето човечество. Трябва да се хвърли светлина върху тъмните моменти в историята и да се облегчи страданието на близките на безследно изчезналите. Турция обаче се опитва в момента да възпрепятства този вид установява самочността на програмите в общите гробове и това е също толкова тежко престъпление, колкото тяхното убийство. Така че сега трябва да позовем турските власти да помогнат дейността на Комитета за безсъдночествените лица, да отвори архивите си, за да знае комитета къде да търси тези масови гробове. Освен това, Европейския съюз трябва да подпомогне финансово дейността на комитета за безследно изчезналите лица, за да се улесни неговата дейност. Това е една борба за намиране на тлените останки на всички жертви на войната в Кипър, както от гръцката, така и от турската общност. Ето защо искам да а, отдам заслуженото на гръцките и турските кипърци, работещи в тази комитет. Господин Вадохор, за една минута. Има едно неизречено човешко право, а именно роднините да могат е, да погребат тленните останки на починалите. Вече се спомена трагедията Антигона и нейната връзка с е, настоящия въпрос. Мисля, че роднините на загиналите от е, село Аша трябва да получат право да погребат своите близки. Това е и темата на нашата резолюция. Има сериозно съмнение, че се нарушават човешките права в това отношение и това е недопустимо. Трябва да може да се отдаде последна почет на загиналите, без това няма как да има бъдеще. Нека да не забравяме какво каза Антигона. Не сме тук за да мразим, а за да обичаме. Госпожа Телхарос за една минута. Господин Телхарос. Една Благодаря ви. Военното престъпление, извършено през 1974 година с инвазията на Турция и масовите екзекуции а, и, а, и захвърлянето на всички в масови гробове, сега отново излиза на бял свят. Турската армия е преместила тленните останки на невинни цивилни граждани на друго място. Това преместване на тленните останки е направено, за да не може да се установи причината за смъртта на тези хора. Приканваме Турция да престане да се държи неуважително и да улесни достъпа на разследващата комисия до масовите гробове. Необходимо е да се знае съдбата на загиналите хора. Благодаря, господин Кристофоро. Една минута. Едо 40 хроня. Господин председател, преди 40 години Турция, нарушавайки всички принципи на европейското и международно право, окупира част от нашата родина и този акт имаше послед... потрясаващи последици за Кипър и за целият Европейски съюз. Най-трагичната част от тази кипърска драма обаче е свързана с а, съдбата на беседно изчезнаните лица. От 40 години има беседно изчезнали кипърци, и Турция отказва да отвори архивите, за да можем да разберем каква е съдбата на тези последно изчезнали. И за да разберем къде са погребани тези хора. Турция твърди, че това са стратегически военни, военно важни от военна гледна точка региони, но за нас е важно да намерим тези останки на тези изчезнали лица. Това е Турция. Турция, която иска да стане член на Европейския съюз. Турция, която получава помощи. за прекъсва оратора. Domnul un Господин Пападакис има думата за една минута. Το ανθρώπινο δράμα δεν ξεχωρίζει φυλές και εθνοτικές καταγωγές. Господин председател, човешките драми не познават нито раса, нито нация. Това, което се случва в Северен Кипър, засяга цялото човечество. 40 години след окупационния турски режим, сега са преместени тленните останки и никой не може да установи къде се намират тези хора. Роднините на изчезналите лица се питат какво се е случило с техните близки и а, скъпи. А, искат да получат поне част от а, кръка или от ръката им, само и само да могат а, да се сбогуват. Затова Турция трябва да сътрудничи при откриването на тези лица. Тук не става въпрос за някакви политически игри. А, тук говорим за нещо свещено в Европа. И Европа не може да избягва своите задължения по политически причини. Господин председател, през 2011 година бях съавтор на една декларация относно комитета за липсващите хора в Кипър от страна на Европейския съюз. Днес говорим за липсващите лица от село Аша е, в село Орнити. Смята се, че 106 човека са били убити през 1974 година по време на инвазията на Турция. Тленните останки на много от тези хора са били преместени, за да се скрие доказателствен материал. Турция има задължението да сътрудничи на всички международни органи с цел да се идентифицират тлените останки и причината за смъртта на тези хора. Роднините трябва да получат достъп до тлените останки на своите близки. Освен това, Турция трябва да даде достъп, прекъсва председателя, оратора госпожа Андерсон за една минута. Много, благодаря ви. Има много близки елементи между Кипър и Ирландия. Двете са островни нации са били обект на разделение, чуждестранна окупация и конфликти. Затова помирението и истината са важни за Кипър, както и за Ирландия. Европейският съд правата на човека излезе с решение относно последно изчезнаните в Кипър и според него турските власти не са успели да проведат ефективно разследване в нарушение на член 2 от конвенцията. По подобен начин британските власти продължават да нарушават член 2 по отношение отношение на убийствата, извършени в Северна Ирландия, като например участието на британски власти в убийството на 39-годишният адвокат Пат Фуникан. Днес отбелязваме 26-та годишнина от неговото покушение. За да има помирение в Кипър, Турция трябва да разкрие истината за беседно изчезените лица и за, за преместването техните остатки на тези хора от страна на турските власти. Господин Кастало, за една минута. Президенте, си possono seppellire molti corpi in una... Благодаря, господин председател. Много хора могат да бъдат погребани в един масов гроб. Колко обаче трябва да е дълбок един такъв гроб, за да се погребе историята на жертвите и ужасяващите действия на онези, които са виновни за тези жертви. Над 2000 са липсващите от това село, техните роднини са отчаяни може би тяхната болка може да бъде облегчена до известна степен, ако те получат достъп до тленните останки на своите близки. Ето защо Турция трябва незабавно да спази международните изисквания, трябва да сътрудничи с всички международни органи с цел да се разкаже истината историята на тези хора. Турция е страна кандидатка за членство и ние трябва да изискаме от нея да сътрудничи, а не да мълчи. Никога не е твърде късно да се действа. Господин Феран за една минута. Домнул Феран, un minut. Merci, monsieur le Président. Благодаря, господин председател. Драматичното събитие с масовите гробове е дървото, което крие гората. Има един много по-важен проблем. От 41 години Турция окупира северна, Северен Кипър. А, мисля, че всички, които от 10 години пречат на членството на Турция, като господин Ги Верховстат, на времето се целуваха с Ердоган и я приветстваха с добре дошла в Европейския съюз. Ами се струва, че днес има само едно решение да се сложи край на преговорите за членство на Турция в Европейския съюз. Благодаря. Благодаря, господин Полчак. Една минута. Děkuji, pane předsedo. <clears throat> Já i v tomhle ruku... Благодаря, господин председател. Бих искал да подчертая, че съгласно решението на Европейския съд за правата на човека Турция е нарушила правата на близките на беседно изчезнаните лица. Турция също така не е изплатила компенсации те предвидени в решението на Европейския съд за правата на човека. И това е скандално тъй като Турция е подписала Европейската конвенция за правата на човека. От друга страна, Турция не признава Кипър и отказва да изплати компенсации на жертвите. Смятам, че Европейския съюз достатъчно подпомага финансово Турция. И затова Турция би трябвало да е в състояние да изплати тези компенсации. Господин Якевич, за една минута. Пане Шевенчонци, пани и панове, w Уважаеми господин председател, госпожи и господа, поради вътрешни между особици преди 40 години на остров Кипър е, около 2000 души изчезнаха 100 човека загинаха в района на село Аша. Съда по основните човешки права порица Турция за действията й по този случай. Иска се информация, но Турция отказва да предостави подобна информация. Ето защо трябва да отправим искане, апел към Турция да спази ангажиментите си. Трябва да намерим решение на тази трагедия, тъй като изчезналите лица още не са били положени в земята, така както повеляват традицията. Ето защо и двете страни трябва да направят дължимото в това отношение. Господин Хрисогонос за една минута. Благодаря ви. Турция окупира Северен Кипър още от през 74-та година и тя продължава да упражнява влияние там. Това е нарушение на международното право. Многократно Турция е била осъждана от Международния наказателен съд. Тя е обвинена и в военни престъпления, като масови екзекуции на над 1600 кипърски гърци тези гърци от 40 години се смятат за безследно изчезнали. В Турция сега се опитват да покрият действията си в миналото, като това се доказва и от случилото се с тленните останки. Тези тленни останки танки са преместени на неизвестно място. Срамота е Европейския съюз да приема подобно поведение и председателят прекъсва. Господин Карва, благодаря ви, господин председател. Малко са личните драми, които са толкова тежки, като това да не знаеш съдбата на близките си. Комитетът за преседно изчезналите лица в Кипър се стремят да установят съдбата на 560 преседно изчезнали и от двете общности. Целта е да се сложи край на страданието на близките на всички тези безследно изчезнали лица в Кипър. Ето защо Смятам, че е крайно време да подходим по нов начин към тази трагедия. Кипър би трябвало да последва смелият припър, пример на Южна Африка след края на апартейта, като започне една истински комитет за помирение и установяване на истината. Трябва да се намерят местата, където почиват лените оставки на всички тези безследно изчезнали лица. Европейския съюз трябва да използва всички демократични инструменти, инструменти дипломатски, които разполагат в това отношение. ίσως είναι ελληνικά. Господин Фантулис, уважаеми колеги, за някои от вас това са а, някакви имена, написани на хартия. Но а, за нас това са имената на близки роднини, които са живеели в Аша. Аша, която се превърна в център на варварство от страна на Турция много а, затворници а, бяха взети на времето и много от тях просто изчезнаха безследно. Е, всички деяния в този регион останаха безнаказани. Турция се опитва да покрие престъплението си, сега дори не уважава паметта на загиналите. Телата им са изхвърлени в кладенци или в отпадъчни ями и няма да бъдат открити. Председателят прекъсва. Господин Стилианидис ще чуем сега, но преди да го чуя бих искал да помоля колегите в залата да запазят тишина, за да можем да чуем думите на комисаря. Благодаря, господин председател. Върховният представител Федерика Могерини ме помоли да отправя средното послание от нейно име. Европейската комисия знае какви са човешките измерения и последиците от трагичното развитие на събитията през 1974 година на остров Кипър. Има много нерешени въпроси, особено свързани с изчезнали лица и ето защо поради тези нерешени въпроси кипърците от двете общности на острова не могат да загърбят миналото. Ето защо е изключително важно да се одобри, да се е, определи по-скоро съдбата на, на загиналите, това за целите на техните близки. Комисията ще улесни работата на Комитета за изчезнали лица, така наречения CMP. Хуманитарният мандат на тази комисия е свързан с предоставяне на помощ на семействата на изчезналите лица. Тази комисия се оказа един успешен вариант за действие с цел създаването на доверие между двете общности в Кипър и по пътя на помирението на населението на този остров. Европейския съюз в момента е основният източник на финансиране. Приноса от 2006 година насам е 14,7 милиона евро. Тези средства се управляват от колегата Корина Крецо. Европейския съюз е готов и решен да продължи да подкрепя работата на тази специална комисия за изчезналите лица. Освен това, през 2015 година ще осигурим още 2 милиона и половина евро. Искаме да благодарим на Европейския парламент, който през последните години осигури допълнително финансиране за тази специална комисия за изчезналите лица и в тази връзка искам лично да благодаря на бившите депутати Йоанис Касолидис, Панайотис, Димитрио, господата Кланти Бусотил, както и настоящите депутати Беге, Теохарос и Хаджи Георгио. Комисията е съгласна, че може да се направи още от всички заинтересовани страни, за да се поясни съдбата на всички изчезнали лица. В същото време положението малко се осложнява, тъй като няма нови източници на информация и има все по-малък достъп до евентуални гробове. Ето защо е важно Комисията за изчезналите лица или CMP да получи пълен достъп до всички архиви по въпроса и достъп до военните зони. Европейския съюз често призовава Турция да изпълни тези искания. Уважаеми депутати, изчезналите лица винаги са въпрос с хуманитарен характер. Този конкретен случай, както и други подобни, демонстрират, че трябва да има справедливо жизнеспособно решение на проблема между кипърските гърци и кипърските турци. Европейския съюз даде своята категорична подкрепа за подновяването на разговорите за съдбата на остров Кипър под шапката на ООН. Ние вече заявихме ясно своята готовност да помогнем. Подкрепяме усилията на специалния пратеник на ООН Еспен Барт Айде. Смятаме, че е крайно време да се намери адекватно решение на проблема с Кипър и да се окаже необходимата подкрепа на двете общности на острова. Благодаря. Благодаря, уважаеми господин комисар. Получил съм 7 предложения за резолюции. Дебата приключи. Гласуването ще бъде сега, веднага. Înainte de a trece la votare, am o solicitare. Преди да преминем към гласуването, трябва да кажа, че постъпи искане от госпожа, госпожа Форенца от групата на ГУЕ. Заповядайте. Благодаря, господин председател. Вчера в пленарна зала ние заседавахме и Междувременно